So good morning, everybody, and welcome to this, I think... Добре дошли. За първи път провеждаме заседанието си в тази зала. Искам да ви кажа, че има превод и на турски, канал номер 6. Много се радвам, че сред нас е Лейла Зана, лауреат на наградата Сахаров за 1995 година. Ние ще говорим за правата на жените в Турция, но предполагам, че ще засегнем и много други въпроси, свързани с правата на човек. Не само нашата комисия е организирала тази среща, тя е организирана съвместно и с Комисията за равноправието на жените и делегацията за връзки с Турция. Е, Елен Флотър не може да бъде сред нас, но Елена Копа, заместник председателят е тук. Благодаря ви за съпредседателството. Е, Лейла Зана е независим член на депутат е, в Турция от е, Бекир. През 1991 година тя стана първата кюрдска жена, избрана в турския парламент. Тя произнесе последната част от парламентарната си клетва на кюрски, след което веднага беше арестувана. Тя беше обвинена в политическа активност, което според съдилищата противоречи на единството на държавата. Тя получи наградата Сахаров за 1991 година, но не можа да я получи, докато не беше освободена през 2002 година. Беше избрана в парламента през 2011 година. През последните години тя е била съдена и осъдена няколко пъти. Послед, за последно през май тази година беше осъдена на 10 години затвор за, в, по обвинения, че е провеждала а, противодържавна пропаганда в а, различни речи, в това число и реч произнесна в Европейския парламент. В момента тя е, има парламентарен имунитет. Всички следва да помним, че председателя господин Шулц посети Турция на 11 юни и при откриването на сесията в Страсбург той поиска справедлив процес за Лейла Сана, така че ние следим какво става. Турция все още е изправена пред редица предизвикателства, свързани с правата на човека. За нас това е централен въпрос и в рамките на присъединяването на Турция към Европейския съюз и годишния доклад за напредъка. Нека да спомена няколко дела, които следим през от октомври до 2000, от октомври до декември 2011 година. Десетки писатели, журналисти, учени бяха арестувани като част от мащабна антитерористична операция. Целта е била да се е, разруши така наречена е, мрежа Искам да ви напомня, че професор Бусра Оцани от университета в Мармарис е възможно да бъде осъден на 20 години затвор. Аз го посетих в затвора в Истанбул на 9 март и разбрах, че тя не може да подготви своята защита с защитник, защото не и казват в какво я обвиняват. И накрая известен преводач и, защи... и активист. Общо 193 активисти а, са а, са, под, са съседени, ние се притесняваме и от е, злоупотребата с законодателството за борба срещу тероризма. Ще следим тези случаи с голям интерес. Има множество интелектуалци, правозащитници, синдикалисти, е, които е, често срещу които има отправени обвинения. Помня, спомням си, че е, сред нас един път беше една феминистка, социоложка, е, буркиня за мир и писател. Е, възмо, има опасност тя да бъде осъдена на доживотен затвор – Разбира се, мога да, проме, да спомена и множество дела срещу а, синдикалисти, но само ще спомена това, че следим процеса на съдебна реформа и на конституционна промяна и се надяваме, че това ще доведе до положителни промени. Е, както знаете, Европейската комисия е формулирала а, приоритети, положителни приоритети, за да даде нов тласък на разговорите, на преговорите за присъединяване. И един от основните елементи тук са политическите реформи, основните права. И така, ние следим ситуацията в Турция. Сега Искам да дам думата на господин Микал Густавсон, председател на Комисията за равноправието на жените. Бих искал да поздравя много сърдечно Лайла Сана и много се радвам, че тя прие нашата покана. Радвам се, че заедно с Комисията по правата на човека организираме това изслушване и с участието на членове от Комисията по въпросите на жените, присъстват и членове на делегацията на Европейския парламент за Турция. Ние следим много внимателно развитието в Турция, особено що се отнася до равенството между мъже и жени. Турция е страна кандидат и затова за нас е още по-интересно съвсем точно да проследим какво точно се случва. През февруари 2012 година посетих е, в рамките на една делегация Турция е, и говорихме за е, доклада, прогнозата относно развитието на въпросите, свързани с жените в Турция до 2020 година. Има е, постигнат напредък в Турция по отношение на равенството между половете, но е, прилагането на законите на място, за съжаление, все още изостава. Предстои много работа. Във всеки случай политиката относно равенството е на половете е много важен аспект, свързан с правата на човека. Естествено, че тук е, се поставят много въпроси, е, но няма да ги поставям всичките. Госпожо Зана, ще се спра на три от тези въпроси, основни въпроси, които ме вълнуват. Е, как вие гледате, госпожо Зана, на факта, че жените не участват пълноправно в политическия живот. Имам предвид изобщо жените, не само жените от на кюртски происход. И освен това насилието срещу жените. Това е огромен проблем в Европа. Как вие оценявате новия закон, който наскоро бе прият? Закон за защита на семейството, жената и децата Хубаво би било, естествено, да се задоволим не само с закона на хартия, но да започне прилагането му на практика. И накрая ще ви помоля за актуална информация за дискусиите, които в момента се водят в Турция относно репродуктивните права, правото на нормален полов живот, абортите и така нататък. И така, а сега ще дадем думата, казва госпожа Лохпилер, на делегацията. Благодаря, госпожо Билер. Имахме Имахме възможност да дискутираме въпросите с а, а, министъра по тези проблеми. А, а, тъй като госпожа Зана получи Сахаров наградата, а, тя се бори за широк спектър от права, включително правото на свободата на изказа. Лейла Зана неодавна ни представи един план – отнася се до кюрдите, кюрдския народ, за да може да подготви предварително решаването на този въпрос. Тя се срещна с премиера Ердоган, което беше един напредък и го призна, може би, като единствения политик, който е готов да направи конкретни стъпки. По този начин тя работи за каузата на мира, като проявява политически реализъм, от който ние можем да се получим. Тя протяга река към отсрещната страна, за да се постигне мирно решение и а, знайки, че компромиса не е лесен. Госпожо и господа, госпожа Зана е един разумен глас в нейната общност. Тя е един човек с изключително почтен характер и заслужава нашето внимание. Тя е жена, с която всички се съобразяват и заслужава да, се, да й се отдаде политически морал, политическа и морална подкрепа. Защото по този начин ние инвестираме в каузата на мира. Лейла Зана говори от името на правата на жените, на потиснатите хора, и за каузата на мира. И за това трябва да я изслушаме много внимателно днес. Именно за това република Турция също трябва да се вслуша в нея. Ако кюрските е, хора загубят вярата си, те ще, в нея те ще изгубят вярата си не само в една личност, а и в дипломацията и в политиката въобще. А госпожа Зана е важна не само като една личност, а и като един символ – Кюрдската общност е не само едно малцинство териториално а, и те са хора с богат спектър политически а, убеждения, сред тях има бизнесмени, хора на свободните професии и други. и те са против конфронтацията. Ние знаем колко сложен е мирът, много по-сложен от войната. И хората признават колко сложно ще бъде решаването на тези въпроси, включително спазването на човешките права. Пътят не е лесен, нито е път на слава, но госпожа Зана го е избрала за себе си. И с тези думи искам да й благодаря още веднъж. You, like give... Благодаря, госпожо Копа. И сега още веднъж искам да приветствам сърдечно госпожа Зана. Много се радвам, че ви виждам пак. Аз е, ви познавам още като млада студентка. И сега сте тук сред нас. Очакваме с нетърпение да ви слушаме. divanda oturan bütün teşekkür ederken mütefiklerine de teşekkür ediyorum. Искам да поздравя всички оратори, които са тук на подиума. Много се радвам, че днес мога да бъда е, гост на Комисията по правата на човека и Комисията е, по въпросите на жените, е, както и на делегацията за Турция. Поздравявам много сърдечно всички вас. Сега ще се спра на това, което се случва в Турция и в кюрската област в Курдистан. И то най-вече на проблемите, с които се сблъскват жените. Правата на човека са права дадени на човека, просто защото човекът е човек. И те са неприкосновени. Това е много по-важно от всичко останало, което му се свързва с економически или политически съображения. На практика правата на човек са тясно свързани с свободата. Това е смисълът на свободата. Трябва да се осигурят условия, които дават възможност за достоен живот. Важно е, е, естествено, къде си роден, какво става там, в твоята родина, какви е, битки се водят, военни действия, какви са е, структурите автократични и други. За да защитим правата на човека, ние трябва първо да създадем една основа, която да даде възможност за огласяване на проблемите, така че да се ангажира обществото с тях. В този смисъл аз ви благодаря за това, че вие ми осигурявате трибуна. И непрекъснато се сблъскваме с нарушения на правата на човека в моята родина. Поради раса, принадлежност към пола или религията. Свободата на словото все още е доста ограничена в е, Турция. Писатели, журналисти, академици, е, научни е, дейци, културни дейци, студенти представители на културата, най-общо казано, имат е, проблеми е, с е, свободата на словото и много често това свършва в съда. Много систематично Турция действа именно в тази посока ограничаване на свободата на словото. Това беше вчера така и днес продължава да бъде така. Имаше един такъв случай в Уфа. 13 е, затворници бя, е, загинаха. Имаше е, подобни трагични събития и в други градове, в които има затвори. Това показва вече какви са условията в турските затвори. През 2010 година един затворник се самозапали а през 2011 година затворниците запалиха килиите, в които се намираха. Ужасяващите условия в затвора стават, се отежняват още повече е, и стават все по-ужасяващи поради това, че затворите са препълнени. една трета от е, турското население на практика е, може да се каже, че е в затвора, но е, една голяма част от тези хора не би трябвало да бъдат затворени. Турският министр на правосъдието призна тези факти. Повечето затвори в Турция наистина са препълнени и условията в затворите са противоречат на нашите представи за е, съществуването на затворниците е, в е, местата за задържане. Вместо 1000 души, да кажем какъвто е капацитета на един затвор, там има 130 хиляди. И е, една голяма част от е, е хората е, не могат е, по никакъв начин да се откъснат от, е, когато става дума за истински престъпници, от престъпната среда, в която е, са извършвали престъпленията си. Това става дума най-вече за организираната престъпност, която очевидно властите трудно овладяват. Има и е, нападения, е, сексуални нападения. Е, около 2500 е, са регистрираните случаи. Обикновено жертвите са деца и юноши. Е, Жените страдат особено много при тези условия също. Честа жертва на насилие и посегателства. Има и 200 деца на възраст от няколко месеца до 6 години, които заедно с майките си са в затвора. На тези деца не се осигуряват необходимите грижи. Да, децата жените са жертва на това нечовешко отношение. Те, жените не получават лечение, когато, да кажем, имат рак на е, гърдата, рак на е, матката. Е, ако се налагат гинекологични прегледи, в помещението задължително присъстват пазачи, служители на затвора, които са мъже за да наблюдават е, процеса. През 1980 е, година е, жените бяха жертва на особено драстични, жестоки действия от страна на сътворническите власти. Става дума за един вид легитимиране на нарушенията срещу правата на човека. Имаше някакви наложени санкции, наказания. Имаше хора, които са убили, да кажем, около десетина души, но те бяха наказани с уволнение. А, деца, които а, бяха хвърляли камъни и бяха наранили само, да кажем, а, обекта на нападението, а, бяха хвърлени в затвора и бяха наказани с а, а, задържане. А, и лишаване от свобода в продължение на години, макар че са е, малолетни. Съгласно международноправните е, договори, по които Турция е страна, тези деца би трябвало да бъдат е, е наказани и третирани по друг начин за извършеното от тях е, и същевременно времено на тях трябва да им се осигурят условия и за обучение, но това не се случва. Журналистът, който написа няколко статии за тези деца, вече извън затвора, попадна сам в затвора и отчасти и част от децата, които очевидно бяха източник на информацията, също бяха затворени. Необходима ни е една прозрачна, една добре управлявана и контролирана система. Турция е подписала протокола а, е, срещу изтезанията а, е, в местата за задържане и е задължена по силата на този протокол да вземе мерки срещу случващото се в турските затвори. Естествено и съда и е, прокуратурата в Турция е, не е, само, че не предприемат необходимите мерки, а подкрепят тази политика. На кюртски, моя роден език, няма дума за изнасилване. Но, за съжаление, при нас изнасилването е е, ежедневие и то в продължение на векове. Жените, жертва на насилие, за съжаление, са изправени пред съд, когато се оплакват и търсят правата си. Да, това на практика изкривява и разбирането за право и възприемането на правото в този регион. Едно 13-годишно момиче от е, моя роден край е било изнасилено именно на 13 годишна възраст от 26 мъже. Много дълго продължи съдебният процес, до толкова, че вече престъплението загуби давност и извършителите получиха много леки е, наказания. Стигна се до това, защото е, момичето на 13 години е, дори не е осъзнало точно какво става с нея. не можем да намерим някакви преходни решения, защото системата за правата на човека би трябвало в крайна сметка да се основава на самото разбиране за право. Има редица неща, които ни карат е, да се борим и да мислим за е, промени в системата, но ето, че и случаят Джалан е, показва, че е много трудно да се справим с политиката, която се провежда в тази посока. Европейският съюз действа активно също. Е, Елчелан е всъщност е, привърженика на диалога с Европейския съюз, на приближаването на Турция до Европейския съюз и до целта пълноправно членство, но за съжаление преговорите попаднаха в задънена улица. Много ни се иска всички страни активно да извършват е, необходимите действия, така че да се стигне до тази политическа цел. Необходими са решителни стъпки от е, всички страни, от е, всички участници. Има проблеми с равенството на мъжете и жените. Да, все повече стават жените, които участват активно в политическия живот, но процентът на жените е незначителен в сравнение с доминиращите мъже в политиката. За съжаление, много бавно постигаме напредък. През миналия месец седем жени и едно момиче бяха убити, имаше изнасилени, имаше наранени. Е, имаше множество жени е, станали жертва на е, семейно насилие. Най-вече извършителите са съпрузите, те са и изнасилвачите много често, а изнасилвания и нападения срещу жени има и по улиците на градовете и селищата. През 2011 е, година е, цифрите, е, бройките на изнасилените, на нападнатите, на станалите жертва на семейно и несемейно насилие и на убийство на честа бяха много тревожни. Освен това се е, намесват и други дискриминационни елементи, като мотиви за извършените престъпления, принадлежност към религиозна група, към е, е, определена езикова общност. Освен това, жените получават много по-малко от е, мъжете. Те се обикновено живеят в едно несигурно е, финансово положение. Е, положението на кюрските жени е особено е, трудно, тъй като е, една част от тях не говорят турски, в такъв случай не могат е, да получат достъп до пазара на труда, не получават работа, не получават дори и е, услугите, които желаят да закупят. Но много често, когато се стигне, да кажем, до съд, жените или до някакви взаимоотношения с администрацията, жените трябва да ползват преводача, а преводача обикновено е, е мъж. Мъж от собственото семейство или някой друг. Има движение сред кюрдите за което се бори за равенството между жени и мъже. Но става дума за а, система, която ощетява жените и трябва да бъде променена. А затова са необходими последователни и решителни стъпки трябва е, да се промени най-вече политическото участие на жените, тяхното присъствие в политическия живот. Има много неизяснени случаи на убийства. 7500 е, са тези убийства при които не е изяснен извършителят, не е намерен е, извършителят. Е, в Турция има е, открити масови гробове, има все още дори неидентифицирани жертви. Турция естествено трябва да предприеме нещо Нека да се спра и на случилото се в Рогоски преди няколко месеца. 34 турски младежи е, и деца сред тях бяха убити. Властите се опитаха по някакъв начин да е, прикрият тези факти. Но само няколко часа след е, тези трагични събития информацията стигна до нас. Все още няма обяснение за това как и по какви причини са убити тези деца и младежи. Има и други е, случаи на жестоки убийства на е, голям брой хора. Необходимо е, е всичко това естествено да бъде, е, да да стане достояние на обществото, да бъдат дадени някакви обяснения, да се проведе разследване. Само по пътя на разследването и е, изясняването на мотивите и извършителите можем е, да постигнем е, някаква промяна. Полуките от историята са, че войните не могат да траят вечно. Същото се отнася и за конфликтите, но естествено, е, за да постигнем резултат, ни е необходим една основа за преговори. Турция очевидно сама не може да се справи с е, конфликтите вътре в страната и с положението, което в момента е много тревожно и за това е необходима помощ от международната общност. Е, поставям на първо място Европейският съюз. Присъединителният процес е изключително важен е, и затова е необходимо да го възобновим, да възобновим преговорите. Знае, че човек трябва да бъде реалист, но въпреки всичко, дори и като реалист можеш да се бориш за един по-добър и макар и не съвсем идеален свят. Благодаря ви. Благодаря на Лейла Зана за много подробното изложение за ситуацията в Турция. Вие казахте, че системата на правата на човека трябва да се реализира и трябва да видим какви институции има в Турция за тази цел. Също така, както казахте вие, трябва да сме наясно с, с а, разследванията за масовите гробове. Мисля, че Анализът на историята дава ценен принос към историята и за семействата на жертвите. Това е важен елемент от процеса на помирение. Сега давам думата Имам, предвидели сме време за разисквания. Нека да съберем няколко въпроса и след това вие ще отговорите. Господин Харци Горион се е записал за изказване. Добре дошла на Лейла Зана. Най-напред искам да изразя изразя своето съжаление. Аз съм тук като съвместния комитет за връзки с Турция. Много член на този комитет често казват, че демокрацията в Гърция става все по-добра. Само, че в момента виждам само двама от трима от членове на комитети. И затова ще ви помоля да изпратите речта си по имейл на всички членове на Европейския парламент. Имам един въпрос. Мисля, че хиляди случаи на нарушение на правата на човека са свързани с факта, че Турция използва факта, че ПКК е записана като терористична организация. Тя се приема за терористична организация от САЩ и Европа. Вие имате ли същото чувство, че хилядите нарушения на правата на човека са свързани с използването на факта, че ПКК се счита за терористична организация. Втори въпрос. Вие самият смятате ли, че тази организация е терористична организация и защо? И благодаря. От моето място се вижда, по-ясно броят на присъстващите депутати. Доколкото аз виждам, те са 12. Вашата препоръка за Искам да ви напомня, че Лейла Зана е лауреат на наградата Сахаров. Мисля, че би било разумно да раздадем, да разпратим изказването на всички депутати. Госпожа Бауер има думата. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да приветствам Лейла Зана. Искам да ви уверя, госпожо, че когато установихме, че пак сте била осъдена, много мнозина в Европейският парламент изразиха дълбоко възмущение. От това, което разбирам, има притеснение с преподаването на кюрдски език помня, че преди няколко години бяха открити кюрдски училища. Сега чувам за, а, то, за семейства, чието деца а, не говорят кюрски. Втори въпрос е свързан с убийствата на честа. Вие казахте, че има, че се увеличава броя на е, жени претърпели насилие. Бихте ли ни казали нещо повече за убийствата на честа? Преди няколко месеца бяхме в Турция и се срещнахме с министри от Министерство на правосъдието. Те ни казаха, че тези убийства намаляват в страната. След като ви слушах днес, госпожо, оставам с впечатлението, че това може би не е така. Госпожа Кил Нилсен има думата. Благодаря. Моят въпрос е много кратък. Вие наскоро се срещнахте с министър-председателя Ердоган. Бихте ли ни информирали за положителните аспекти на тази среща? Още 8 душа се записали. И сега ще дам думата на Лейла Занас да отговори на първите въпроси. Ще започна с въпроса за езика и за възможността да се да говориш на своя език. Никъде не по света не може да бъде отречена възможността човек да се изразява на свой език. 32 години след преврата на 12 септември и се усещат а, а, щетите, които нанесе а, този а, преврат. Една от тези щети е езиковия въпрос. А, с когато дойдохме в 7 часа в центъра за задържане, чакахме от 7 сутринта до 7 вечерта за да се срещнем с задържаните и ни казаха, че не можем да говорим на кюрски. Не, докато по време на моето задържане аз имах възможността да се да науча турски, да отречеш правото на един народ да ползва езика си означава да отречеш правото му на съществуване изобщо. Не можем да искаме един беден народ да плаща, за да учи своя език, както искат властите. Езиковите курсове станаха възможност, но кюрдите реагираха енергично и не искат да плащат, за да учат своя език, което означава, че тези курсове бяха прекратени. Ние живеем на своя е, собствена земя. Ние не зна, ние дори не сме мълцинство в е, Турция. И в Турция след създаването на Турската република, е, кюрдите е, дават немалък принос. Кюрдският език трябва да бъде преподаван и е, кюрдите не бива да бъдат подлагани на ситуация. 60% от Кюрдите са в Анадола, в западната част на страната, където майките не знаят достатъчна степен а, а, турски, децата не знаят кюрски, възниква проблем на комуникация и въз, да, дори конфликта между поколенията и когато жените се опитват да а, посещават а, курсове. Те а, това се оказва трудно, понякога възникват проблеми на, о, свързани с, на комуникация между съпрузите. Ако асимилацията е престъпление срещу човечеството, защото отговорните власти в Турция твърдят, че това е така. Тогава очевидно има нужда от предприемането на спешни мерки. В Кюрдистан има начални училища, в които турският език се, нал... е нал... се налага като задължителен. От 5 го... от 5 годинишна възраст, когато децата бъдат прияти в началното училище, те нямат възможност да учат своя език. Следователно, собственият език е, е въпрос, е, върху който искаме да привлечем вашето внимание тук в Европейския парламент. Кюрският език всъщност се превръща в факултативен език. Много е важно изучаването на кюрски език да стане част от, програ... от езиковата програма. Кюрдският език е, е факултативен език – но ние настояваме за това образованието да се провежда на кюрдски язик. Турция има нужда от големи и задълбочени реформи, Всъщност говоря за проблемите, пред които е изправена Турция с основните права и свободи. Страната има нужда да предприеме много по-сериозни мерки от тези, които до сега е предприела. Що се отнася до насилието срещу жените, Очевидно това е свързано и с липса на образование и невежество. Държавата е нещо като е, семейно предприятие. Ако държавата не се прави, че няма дискриминация между жените, е, след като често в семейството момчетата и момичетата не са поставени на равна нога, след като съпрузите след като, ако съпрузите се отнасят еднакво към децата си, нямаше да се натъкваме на проблемите, които имаме сега. Очевидно, коренът на проблемите следва да се търси в образованието. Постигнат е напредък, разбира се. Жените се борят, те проявяват а, воля, но повечето политици са мъже. И всъщност от тук идват спънките – много е важно равноправието на жените да не остане само на думи. Жените искат мъжете да ги подкрепят, за да могат да постигнат напредък. А жените трябва да, да, да съществуват, да, да, да водят равностоен, равноправен живот. Без образование мъжете могат, ще продължават да си мислят, че нещата могат да продължат по-старому. Жените трябва да се мобилизират, за да и, и да поемат нещата в свои ръце. Те трябва да се борят, а мъжете да се замислят, а това може да стане само с активното участие на жените. Това ще по този начин ще се избегне конфронтацията между половете. Очевидно насилието е отрицател, е отрицателно явление в всяко общество. В Близкия изток обаче ситуацията е особено а, сериозна, тъй като жените съществуват само а, за да удовлетворяват потребностите на мъжете. А, това е поведение, което съществува през последните 15 години в Турция имаше напредък, в това бяха постигнати много неща. През 1934 година жените получиха избирателни права, само че в голяма степен това остана на, на книга. Бяха приети закони е, и в други области, но и те остават само на книга. Важно е онези, които извършват престъпления, е, да бъдат санкционирани в момента. Има безнаказаност. Необходимо е да има жени, които да са да участват в различни, които да са активни участници в различни сфери на обществото. Те трябва да бъдат представени в различни власти, в това число и в съдебната. А що се отнася до среща ми с министър-председателя, един път той ми каза, След като веднъж разговарях с него и му казах, че е необходимо да работим заедно, Разговаряхме в продължение на един час, аз му представих проблемите в Турция. Той ме изслуша с много търпение и се надявам, че е, ще може в е, крайна сметка е, да се стигне до заключението, че единственият приоритет не бива да бъде сигурността, че трябва да се обърне внимание и на правата на човека. Всъщност виждаме, че единственият път за борба срещу тероризма е да се постигне напредък в областта на демокрацията и да не даваме да не даваме възможност на страха да бъде основният съветник. Знаем, че страхът е много лош съветник. Необходимо е всички заинтересовани страни да, дадат своя принос. Насилието дори и за онези, които, дори за онези, които го осъществяват, не е път за решаване на проблемите. Защо прилага ПКК насилие? Какви са причините за това насилие? Всъщност ПКК иска да се намери решение на проблемите, биха пред ПКК държи на това проблемите да бъдат решени чрез диалога известно време е от е, военния преврат през 80-та година нататък е, наблюдавахме вълна на терористични актове, на насилие. Оказва се, че обществото, след като държавата отказва да разработи механизми за защита, само трябва да се защитава. когато се защитават, когато се пазят основните права, обаче няма да има е, такава серия от насилствени актове. about how we are with women rights or women. А, ние искаме да ви запитаме за това как, е, да ви кажем как работим в парламента. Имаме тъ, е, е, значителен брой организации, с които поддържаме връзка. Тъй като вие работите в областта на жените в политиката, нека ви кажа, че ние в Европейския парламент имаме 34,8% жени депутати. Член, а пък 25% е средното за целия Европейския съюз. И имаме 10 жени председателки на комисии Сега още няколко оратори са заявили желание да ви задават въпроси и ще ви помоля всички да бъдете кратки, госпожа Каца. Благодаря много. Това наистина е един специален момент за парламентарната комисия и за нас, депутатите да бъде сред нас лауреат на наградата Сахаров, госпожа Зана. Ние ценим високо този обмен на възгледи. Искам да кажа, че създаването на една мрежа от лауреати на наградата Сахаров ни дава възможност да организираме различни мероприятия, събития, да продължим този диалог, да научим повече за вашата работа, да, бъдем, да се обогатим от нея, но да ви дадем и една платформа и една база, да допринесете повече <clears throat> в защитата на човешките права. Аз изслушах много внимателно вашата презентация. Виждам, че има празноти, правни празноти в законодателството на Турция по отношение спазването правата на жената, но и че имате твърде малко перспективи по отношение на, чу... на правите на жените. Знаете ли, запознате ли сте с доклада относно ситуацията на жените в Турция? Ще бъде полезно да чуем вашия коментар, защото това усилие ние бихме могли да го повторим и до година да, издаде, да издадем още един доклад на същата тема и а, вие бихте могли да, обмени, да обмените възгледи с докладчика, за да бъдат по-добри нашите резолюции. Това беше първия ми въпрос. Вторият ми въпрос. В парламента ни организираме а, гражданите. Има ли дискусии а, Турция за възможността да се а, подобри състоянието на човешките права и на правата на жените с оглед на бъдещото членство на Турция в Европейския съюз? Участвате ли в дискусионни групи, а, за да а, а, адаптирате към постиженията на европейското право турското законодателство? Водят ли се дискусии в Националното събрание на Турция? Той е взема ли се предвид този елемент в парламентарния диалог? И, а, тоест, как тази, това голямо предизвикателство ще бъде а, ще стане част и от вашия живот и от, как Турция ще стане на демокрация. Госпожа Версия, моля. Госпожа Вержа. Извинявайте, госпожо председател, най-напред искам да изразя своята солидарност с Лейла Зана, както и своето възхищение за нейната смелост и умереност. Искам Бих искала и аз да мога да запазя подобно спокойствие в, в подобни сериозни е, ситуации. Вие представихте госпожа Зана като независим депутат, госпожо председател. Може ли да ни обясни защо е независим депутат? Може ли да ни кажете няколко думи за антитерористичните закони и техните последици? Турция е страната, е, в която има най-голям брой затворници. Както вие казахте, има много хора, които са били лишени от справедлив процес, как се използват е, законодателство за борба срещу е, тероризма. Именно в е, този, в контекста на борбата срещу тероризма се осъжда толкова много хора на затвор а също така и за принадлежност към ПКК. Аз е, мисля, че е, неврозата е, е символ за. се е превърнало в символ за кюрдите. Насилието, на което те са подложени, е недопустимо. Аз съм участник в... Аз съм сред тези, които участвах в гладната стачка в Страсбург. Имаше, доколкото разбирам, комитета за превенция на изтезанията и пратил делегация, но не успяха да посетят господин Юджелан в затвора. И искам да ви кажа, че декларацията на господин Шулц, след като се върна от Турция и във връзка с наградата Сахаров, по, поиска право на справедлив процес, според мен не е, това не е достатъчно. Госпожа Габриел. Благодаря. И аз искам да благодаря на госпожа Зана. Искам да ви кажа, че защитата на правата и върховенството на закона и демокрацията са в центъра на нашите а, ценности и е, винаги можете да разчитате на нас. Вие подчертахте необходимостта е, за дългосрочен ангажимент. Има ли такава политическа воля, за да бъдат намерени решения на проблемите на жителите в дългосрочен план? Също така, вие подчертахте а, е, за институционалните е, недостатъци. Говорихте за онова, което липсва. Имам въпрос. И има ли наказание срещу тези, които са извършили насилие срещу жени. Ние спят, смятаме, че всеки, който е, е пострадал от насилие, трябва да получи справедливост, е, проистичаща от справедлив процес. Имам и въпрос е, как стоят нещата с представителството на жените в взимането на политически и економически решения какви решения могат да бъдат взети, за да се подобрят нещата. Вие казахте, че бихте искали да се създаде Министерство на жените. Аз лично се притеснявам от създаването на Министерство на жените, за да не се стигне до ситуацията, която съществува в Африка. Едно такова министерство може да забави темповете на реформите. Ако и по този начин може да се стигматизира тяхната борба. На трето място, ситуацията на жените в затворите, какви конкретни мерки следва да бъдат предприяти, за да се подобрят нещата и как да се предотврати насилието. Какво повече можем да направим, освен онова, което вече вие подчертахте? Още един път искам да ви поздравя за вашата смелост и да изразя пълната си подкрепа. Благодаря, господин баронеса Латфорд. Thank you very much. Благодаря много, госпожо председател. Аз също приветствам горещо а, госпожа Зана и нейният кораж в борбата, която води за човешки права, за правата на кюрдите и за правата на жените в Турция. Винаги е било удоволствие да се срещнем с нея, макар и да не е удоволствие да изслушаме това, което тя ни разказва. Вие ни представихте темите, липсата на свобода за кюрдските хора, невъзможността да използват родния си език, задържане без процес и присъда грижите за децата, неадекватните грижи за децата, ужасните условия в затворите, всичко това ние в парламента следим от години. Но вие ни ги представихте по един много а, жив начин и наистина е а, впечатляващо а ние ще продължим да следим в нашата работа всички тези теми. Това, което аз бих желала да ви запитам, и не знам, не помня точно какви а, думи казахте, но се изненадах, когато чух да казвате, че включването или активното участие на Абдула Ачулан в политическия дебат и опита да се намери политическо решение ще бъде приветствано или прието от турското общество. Бях доста изненадана, тъй като като познавам начина по който, как той всъщност бе превърнат в един демон – с, с, за общественото мнение, за голям отрязък от общественото мнение. Тази а, ваша бележка ме очудва. Бихте ли я обяснили, уточнили? Наистина ли такива са фактите, независимо от ПКК и тероризмата, те терористичните му действия? А, а, този човек е символ, символ за голям брой а, кюрди и разбира се, трябва да се намери път към политическият диалог. Като че ли, казвайки това, вие давате едни по-оптимистични перспективи за решаване на въпроса. Благодаря, баронеса Латфорд. господин Обиолс. Благодаря. Ние всички а, се радваме изключително много да видим и чуем госпожа Зана. Ние сме солидарни с нейната кауза. Следния коментар ще направя. Ние всички сме съгласни с общата тенденция а, на политическите отговори, които дава Зана. Нека се вгледаме в ситуацията в Турция. Тя не е само а, ситуация на тежки проблеми. Тя е много комплексна, сложна. А, например, на 24 май Лела Зана е била осъдена на 10 години затвор задачно. Имаме, знаеме каква роля би играл апелативният съд, имало е присъда и след това всичко отива до а, министъра на правосъдието. Тоест нещата са много сложни. И ще ви знам следния въпрос. Смятате ли, че това е един символичен акт, нещо като начало на а, нещо ново? като имаме предвид как се отразява в а, пресата, а, с цел да се поддържа надеждата. А, аз а, дочух, че голяма полемика е последвала след, е, по този въпрос. Говори се за съдържанието, за прилагането. Може би, може, бихте могли да хвърлите малко повече светлина по този въпрос. Как вие гледате на ситуацията, тъй като тя е изключително сложна? Какви са тенденциите, които се очертават на хоризонта и от страна на кюрдите и от турска страна. Какво да очакваме? Има ли вече зародиш на нещо? т.е. спиране, отказ от употреба на оръжия, спиране на терористичните действия, признаване на гражданските права на кюрдите, признаване на езика им. Благодаря. Благодаря, господин Обиолс. И аз самата имам един бърз въпрос. Вие описахте много подробно ситуацията в затворите, за политическите и другите затворници. На мен ми се струва, че а, това е класически пример на нужда да се разгледа от а, организациите за защита на човешки права и от съответните институции. След като дълги години е имало критика от страна на неправителствените организации, на, на проекто закона, след което Турция прокара закона, какъв, каква, е ваша, какъв, каква е вашата позиция по това? Аз също, преди да ви дам думата, си спомням, че вие, госпожо Занак, казахте в началото, че трябва да се направи повече за една политическо, едно политическо решение на конфликта. И аз ще дам думата на господин Дан от ИАС. И пак ще помоля за кратки въпроси, тъй като знам, че всички сте работили пространно по проблемите на Турция във всяка, всеки в своята област, но моля бъдете кратки след което а, госпожа Зана, ако желаете, може да коментирате. Господин Даун. Uh, yes, thank you, madam Благодаря, госпожо председател. За съжаление, госпожа Дума не може да е с нас, така че посланието ще бъде ви бъде представено писменно. Добре. Тогава ще помоля за този писмен отговор, който ще предоставя на госпожа Зана, за да а, бъде усъвременено нейното, а, нейната информация относно нашата работа и подробностите за това какво се подготвя в момента. Разбирам, че имаме много интересни въпроси. Някои от тях се препокриват. Вие може би бихте могла да ги групирате, тъй като сме 20 минути над е, времето, просрочили времето си. Моля, заповядайте. Tabii aslında ısrarla üzerinde durmamız gereken şey adalet mekanizmasıdır. От е, особено голямо значение е правната система и върху нея трябва да падне акцентът в нашите усилия. Едно общество без е, добре функционираща съдебна система не би могло да допринесе за е, равенство между половете и за зачитане на правата на човека. Основите за една добре действаща система е, са на лице, но нещата опират до практиката на съдилищата и на другите правораздавателни органи. Когато хората е, продължават в продължение на години са в затворите, а няма обвинение, няма приключено до съдебно производство, нещата не са вред. Естествено, че нещата се отразяват и на живота в семейството. Разбирането за справедливост и за право не е на лице сред хората. Никой не ги е възпитавал в този дух. Преди години, когато бях в затвора, ме посети една делегация от Швеция и ме посетителите ме попитаха какво може да се направи. И аз им казах, направете нещо за обучението на полицейски служители, на съдии, така че те да зачитат правата на човека, така че да, да разбират много по-добре за какво става дума. Ето в Косово, в други страни на Балканите, това вече е направено от западноевропейските партньори. Докато в Турция имаше такива опити е, в периода от 1990 е, до към 2004 година имаше известно подобрение. Полицаите вече не биеха така жестоко. Полицаите е, вече е, мислеха, е, или по-скоро мислеха малко повече за тези неща, но отново след това се върнахме назад към старата система, към старата практика от периода на 80-та година. Добре, законодателят е приел редица законови разпоредби, редица закони, но когато на практика нищо не се променя, когато не се работи за промяна на менталитета на хората, на нагласата, на техните схващания, очевидно не можем да се похвалим с е, реални резултати. Естествено, че са необходими е, закони и то не по този мъчителен начин, по който това става в е, Турция, с мънички стъпки напред. Не, Конституцията трябва да бъде такава, че да създаде основата за едно истинско законодателство и на практика трябва да се постига напредък е, при прилагането на законите. Закони има. В момента се готви, е, се, се води една дискусия за президентското управление. Да, дискусията е много е, интересна един вид е, федерално устройство на държавата, като в е, Германия. За Турция би могло да бъде много интересно, да. Е, това може да бъде, така да се каже, началният преломният момент в едно по-добро развитие на страната. Децата според мен децата, каквото и да са извършили, не бива да бъдат в затворите. Те трябва да си е, понесат последствията. Е, би трябвало да се създадат съответните домове и центрове за такива деца, които, да кажем, са склонни към е, по-агресивно поведение. Но едно дете, което е хвърлило е, камък и е разбило витрина, е, извинявайте, да бъде е, хвърлено в затвора и да остане години наред в затвора, това е, е неприемливо. Като жена и като майка аз не мога да приема нещо подобно. И смятам, че трябва да заложим и в това отношение повече на възпитанието и на обучението. Е, въпроса за Ечелан и за това как обществото го приема. Всяко общество има свои традиции, свое идейно наследство, но когато става дума за едно е, общество, в което има конфронтация, в което има е, конфликти между отделните етнически общности, когато има много напрежение, трябва да си зададеш въпроса защо е, отделни групи на населението се борят е, една срещу друга. И защо, в крайна сметка, не се погрижат е, всички заедно за децата? Защо трябва да умират деца? При дебатите в последно време става ясно, че хората все пак се тревожат най-вече за децата и за бъдещето на децата си. Така че това а, би могло да канализира озлоблението и връждата между отделни групи в населението. Десетки, стотици, стотици хиляди души са били наказвани само защото, да кажем, е, е, власти имащите не са съгласни с техния политически лидер. Е, не можеш да наказваш по този начин хората. В крайна сметка всеки народ е, и всяка група от населението и всеки човек има правото да взима определени решения за себе си. И именно чрез насилие, чрез арести, и затвори и манипулирани присъди не можеш да наложиш волята си на хората. Да, оказа се, че аз не мога да членувам в партията, Демократичната кюртска партия, ДКП, защото да, добре. Е, позволено ни беше да направим партия, но не можехме да членуваме в нея. След това е, излезе и е, забраната за съществуването на ДТП. Тогава бях и арестувана и попаднах в затвора. И това на практика беше така. Значи народа ме избра, имаше избори, в които ДТП можеше да участва. Аз бях избрана за депутат, но също време, но пък не можех да бъда член на парламента като член на тази партия и накрая нещата свършиха в затвора. Ако тук нищо не се промени, не можем да очакваме напредък. Трябва да се е, промени Конституцията. Конституционната реформа е от ключово значение. Има колеги, които са е, членове на ДТП, но те на практика трудно реализират е, своите политически идеи. Колко време ми остава, бихте ли ми казали? И когато говоря за това, че трябва да освободим пътя, за да могат хората да се развиват свободно, за да могат да изразяват своето мнение и така нататък, имам предвид и тези е, закони срещу тероризма, които пречат също на е, свободата на словото. Е, има много неща, които и обществото трябва да премисли за себе си, но на първо място поставяме естествено отговорността на държавата. Ако законодателната власт си върши работата, но изпълнителната власт не си свършва <laughs> добре работата, тогава е, само с законодателство няма да постигнеш нищо. Дори и конституционната реформа няма да промени нещата, но, но при всички положения една конституционна реформа е изключително важна и економиката, економическото развитие е, е от съществено значение. Жените във всеки случай са в едно неравностойно, неравноправно положение. Те винаги изпълняват някакви обслужващи функции. Докато економиката е в ръцете на мъжете, жените на практика винаги ще бъдят в една позиция на хора от е, втора категория. Те само ще имат възможност да помагат и да обслужват целите и амбициите на мъжете. И в рамките на политическите е, процеси ние би трябвало да бъдем възприемани като равноправни участници. Е, тук, е, естествено, много неща могат да бъдат направени от самите мъже, но и ние, жените, до този момент, според мен, не сме предприели абсолютно всички мерки и действия, които бихме могли да предприемем. Образованието, обучението е много важна предпоставка за едно по-добро развитие. Турция изостава от е, европейските страни, особено в е, страни области сме много, много назад. И е, ако изобщо нещо става, то става по инициатива на жените, тогава обаче е, мъжете се разгневяват, сърдят се, започват да протестират, да говорят срещу жените, какво им хрумва на тях и така нататък. Опитват се да ни налагат някакви техни виждания. Но жените би трябвало първо да извоюват своята економическа независимост, за да могат и е, активно и равноправно да участват в политическия живот. И в това отношение трябва да се заложи най-вече на възпитанието и образованието. Само по този начин ще постигнем промяна в турското общество и в е, политиката на държавата като цяло. Много-много благодаря за вашия интерес, за това, че така внимателно ми слушахте, за въпросите ви и за подкрепата, надявам се, и в бъдеще. Тази битка е много дълга. Тя ще продължи е, и в бъдеще и се надявам, че вие ще продължите да ме подкрепяте. Благодаря много. Искам да ви уверя, че вашият анализ и препоръки бях са били прияти много добре и в нашата комисия, и в комисията за равенството на половете полагаме огромни усилия за постигане на напредък в областта на равноправието на жените в Турция. Благодаря ви. Сега трябва да бъдем много бързи. Следващата точка е актуална информация относно положението с правата на човека в щата Ракин, Бирма. Унези, които следят въпрос за правата на човека в Турция. През септември месец ние ще разгледаме въпроса за свободата на медиите в Западните Балкани и Турция.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 So now we have on our agenda the human rights situation in the Rakhine state in Myanmar. Сега ще разгледаме четвърта точка правата на човека в щата Ракине Бирмаш. нека да представя темата. Искам да кажа, че събитията в Бирма са много положителни. Наскоро проведахме заседание на Комисията по външни отношения. През април приехме резолюция, в която отчитаме подобряването с ситуацията на правата на човека, например освобождаването на почти всички политически затворници, помирението е, с, всички мълцинства, с изключение на едно, водят се преговори за прекратяване на огъня. Ние бяхме сериозно притеснени от новините за е, сблъсъци между мисиомански и буддийски общности в щата Рахине – Обсъдихме въпроса за това дали да приемем спешна резолюция в парламента. Не го направихме и сега обсъждаме въпроса в нашата комисия. Също така е, сме поканили посланника на Мянмар. Добре дошли. Поканихме и посланника на Бангладеш е, за за съжалението в Нью Йорк, но ви благодаря за това, че изпратихте представител. Правила, правилото в нашата комисия е да чуем изложение и ако представител на посолството иска да се изкаже, може, но в рамките на 3 минути разполагаме с време до 11 часа. Но смятам, че трябва, че можем да обърнем внимание на въпросите по същество. Поканили сме госпожа Тирана Хасан, която работи в Human Rights Watch като анализатор. Наскоро вие бяхте в Мянмар. Мисията беше посветена на анализ на насилието между общностите. Благодаря. Благодаря. Ще се опитам да бъда възможно най-стегната за краткото време, което имам на разпространение, за да иллюстрирам едно спешно и много тревожно положение. Ние проведахме двуседмична мисия, за да видим какво е положението с насилието в Западна Бирма. Наистина, това, което видяхме, беше тревожно. Цяла Западна Бирма бе разтърсена. Телевизията показваше обрези по цял свят, включително и в Европа. Това бе едно време, при което се провеждаха реформи в Бирма, но те бяха в контраст с това, което ние документирахме в Западна Бирма. Това, което видяхме и чухме, искам да го споделя с вас малко от него от това, което чухме и което документирахме през тези две седмици. В началото на юни имаше междуетническо насилие между мисулманското общ... общност и араканската будистка общност. И имаше серия от инциденти. Преди това един бунт в град Манхо, където бяха разрушени будистки храмове и бизнес гради. И като отклик и с участието на полицията, на органите на сигурността, т.е. местните власти, се получи от, отмъстителна реакция и бяха разрушени хиляди домове. ОНЕ, оцени, че около 90 000 души са били изместени. В нашето разследване ние, цифрата беше 70 000. Ние документирахме в резултат от разпитване на свидетели по-големи цифри. И от двете страни имаше атаки, те трябваше да бъдат разследвани. След като спряха пожарите по а, селата, последва нова вълна след сблъсъците, нова вълна на насилие и тези вълнения бяха а, послужиха за извинение а, да се провеждат нови злоупотреби от страна на властите. А, Бенгалският е, общност се счита като негражданска общност. Те не са включени в 135-те е, е, признати националности, нямат паспорти, имат а, проблеми с регистрация, не се регистрират раждания, а, бракови и така нататък. И това, този нестабилен граждански статут води до систематични нарушения на човешките права, особено в Северния щат. Така че какво става там? Много трудно е да се, а, с, да се сглоби картина, тъй като достъпа е много ограничен. Но това, което ние направихме е да разговаряме с а, оцелели от атаките и с а, свидетели и това го правихме ежедневно. След като свършиха сблъсъците, службите на сигурност, регионалните, за а, граничните власти, полицията, полицията е за потушаване на бунтове и някои Поделения на армията провеждаха ежедневни нападения, при които арестуваха стотици хора. И това бе един процес, при който цели камиони пристигаха са пристигали в селата от врата до врата, замъквали са хората от домовете им, биели се ги. А, тези хора са свикнали, на, те имат една дълга история на злоупотреба с правата им. И когато виждат, че пристигат тези камиони, правят това, което всеки от нас би направил. Бягат и бягайки, те биват разстрелвани а, от а, огън тези, които оцеляват, е, се качват по дърветата и гледат към е, бащите им, чичовците им, децата им са застреляни е, или ранени от куршумите. За онези, които не могат да бягат достатъчно бързо, те биват преследвани с тичане от властите, които успяват да ги заловят, връзват ги, бият ги, използват саби, използват огнестрелно оръжие и сред жертвите са и деца. Това става не а, просто защото има сблъсъци в този щат. А ние го документирахме миналата седмица. По време на нашето разследване ние установихме множество злоупотреби и се замислихме какво трябва да се направи. Злоупотребите са ужасни, те са систематични, те се извършват от органите на властта за сигурността. Международните служби трябва да бъдат там. Миналата седмица, когато провеждахме нашите разследвания, ние чухме, че ще се прокара резолюция от парламента, и много се разочаровахме, че това не стана. Но все още има време. Аз знам, че вие всички сега ще се разотидете за лятната вакансия, но бих ви призовала да използвате времето, което имате, за да предприемете действие, тъй като злоупотребите, за които ви разказвам днес, продължават. Ко... Са принудени да а, използват различни методи, много рискови методи да прекусяват реката, да бягат да, до, през границата с Бангладеша. И там те нямат а, а, закрила, не им се дава статут на беженци. Те са наистина в ужасно положение, връщат ги обратно в ситуацията, за която току-що ви разказах. Така че бих а, искала да ви помоля да направите във времето, което имате няколко дребни неща. А те са спешни. Стотици хора а, биват залавяни, задържани. За тях повече няма да чуете. Това е станало и с нощи, това е станало вчера, това ще стане и тази вечер. Аз бих ви насърчила да а, направите всичко възможно за една независима, едно независимо разследване, зад което стоите вие, а, да се осигурят ресурси, да бъде наистина независимо разследване. Правителството се съгласи да има такова разследване, но комисията, която се предлага, всъщност се състои от членове на органите на сигурност, които извършват тези злоупотреби. Това не, не ни удовлетворява. Трябва да има действително много, абсолютно независимо разследване. Времето е кратко, но не е възможно да се, не е невъзможно да се постигне това. Тук дойде и представител на този народ. Ние също работим, за да може тази реформа да стане факт. За да стане, трябва да се потърси отговорност за извършването на тежки а, жестокости и нарушения на човешките права. И онези, които са отговорни за злоупотреба и нарушаване на правата, да бъдат санкционирани. Така както се стане с Судан, Сирия, Мали и по отношение на вашите действия в Бирма, нека стане факт. Благодаря. Благодаря, госпожо Хасан, че ни дадехте а, информация от първа ръка. Сега ще дам думата много на, за кратко на представителя на а, службата за външни дейности на Европейския съюз. Благодаря, госпожо председател. Картината, която ни беше представена, беше доста мрачна. Не можем да потвърдим информацията, но ще я проверим. Доколкото разбираме, напрежението между двете общности, разбира се, се запазва – така че има опасност от нови случаи на насилие. Официалните данни говорят за 90 000 разселени лица, 10 000 будисти, 10 000 мисюмани. В момента те са намерили убежище в манастири и временни лагери. Разбираме, че правителството осигурява елементарни възможности. Шест, е, има и международни има и помощ от международни организации. Достъпът е, за международните спасителни служби е осигурен. Разбираме, че 10 души от лекари без граници и ВКБОН са били арестувани и се очаква да бъдат съдени. Смята се, че международната общност е била е облагодетелствала предимно мисиоманската общност, което води до враждебно срещу чуждестранните представители, които представляват е, такива организации. Беше ни казано, че самият президент е настоял пред председателя на съда да се спазва изисква нормите на справедлив процес за чуждестранните правозащитници. Европейския съюз и хуманитарни работници а, направиха посещение на място, за да оценят ситуацията. Колегата от Европейската комисия ще докладва след малко. След 2001 година Европейският съюз е основният източник на подкрепа в щата Ракин. Ние подпомагаме сектори като водоснабдяване и други подобни. Целта е да се помогне на двете общности, но продължава да съществува представата за пристрастност. Виждам, че господин Кенти Шински, изпълняващ длъжността а, директор по оперативната дейност. Ще му дам думата, тъй като имаме много малко време. Ще повторя, ще обобщя казаното от колегата от службата за външна дейност. Нашата помощ е, беше насочена към щата Ракин, така че дейността ни е доста мащабна. И тя е предназначена и за двете общности. Притесняваме се от последните събития. Те говорят, че въпросите трябва да се решават дългосрочно. Що се отнася до последните събития, основното, което ни притеснява е да се направи така, че онези, които сега имат нужда, които са пострадали от насилие или са били разселени в резултат на насилие, е задължително те да получат необходимата хуманитарна помощ. Нашите партньори в Ракин предоставят а, тази помощ. Ние сме готови да осигурим финансиране, но проблемът сега е, че достъпът а, на хуманитарните работници е сериозно ограничен заради насилието. Въпросът не е само това да се организира пътуването има една обща атмосфера на враждебност към хуманитарните работници, към международната общност, което е много тревожно и на партньорите ни е трудно да осигуряват помощ, така че призоваваме властите да решат този проблем, така че Европейската комисия да предоставя е, необходимата хуманитарна помощ Сега и има осигурен известен достъп. Там, където достъпът е подобрен, там, където е направена оценка, се установява, че има проблеми с изхранването, с осигуряването на прехрана, с осигуряването на вода. Друг проблем който само ще маркирам, е, че някои от служителите ли, работещи с а, ВКБОН са задържани. Нашият комисар, госпожа Георгиева, която беше в Япония миналата седмица за участие в конференция, се срещна с външния министр на Мянмар – и по време на разговора тя е повдигнала въпроса за достъп, но също така поискала обяснение от властите за, а, за ареста на редица хуманитарни работници. И накрая няколко думи за Бангладеш. Не разполагаме с информация за пристигането на нови бежанци от Мянмар. Днес обаче искам да кажа, че хуманитарният достъп е затруднен и в Бангладеш. Основните партньори, които получават европейско финансиране, работят при много трудни условия. Призоваваме властта на Бангладеш да им издат необходимите разрешителни. Ние сме сред малкото донори там. Ако е, нашите партньори бъдат изтикани от Кокс Базар, хората ще останат без каквато и да било помощ от хуманитарна гледна точка. Ситуацията би била драматична. Има ли други депутати, които искат да се изкажат? Господин посланникът иска да се изкаже. Благодаря ви за това, че сте тук и проявявате интерес към нашата работа. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да се вместя в трите минути неодавнашната ситуация се дължи на три инцидента с убийството на един будист от трима младежи на 28 май, след което имаше атаки от тълпи бяха убити десетима, десетина мюсулмани в един автобус. След тези инциденти възникнаха бунтове. 77 бяха наранени, 109 бяха убити, къщи, 15 манастира, 3 училища бяха разрушени. За да ограничи бунтовете, правителството предприе мерки, на 11 юни президента призова хората да сътрудничат с правителството и да гарантират стабилност и спазване на законите. Правителството създаде 89 лагера за хора, които са останали без домове, за да бъдат, за да бъдат подпомогнати в рехабилитацията. Правителството призова политически партии, религиозни организации и а, първенците на общностите да помогнат. А, правителството също приветства помощта от международните органи. Дойде екип на ОНЕ, а, един специален съветник на председателя на, на президента на ОНЕ посети страната. Най-последните развития бяха беше посещението на представител на парламента, който обсъди, случаи, обсъди мерки, възможни мерки за подобряване на положението и спазване на закона. Външният министр посети Бангладеш на 2 юли. Двете страни се възползваха от случая да дискутират ситуацията и показаха взаимно разбиране и желание да решат въпросите между две съседни държави. Госпожо председател, в тази в нашата страна, в тази страна от векове съществува връжда между религиозните общности, но въпреки това тези инциденти са повод за тревога а, от страна на правителството. А, вижда се колко а, дълбока е пропаста между тези а, общности. Трябва да извлечем полуки от всичко, което се случи и от опитите да се а, излекуват тези рани, да се а, предприемат превентивни мерки. Ние се надяваме, че и законодателите също ще а, предприемат а, реформи в името на доброто на народа. Надявам се, че приятелите на Маймар всички искат а, да пристане тази ситуация на опасност за живота на хората в а, Маймар и да се постигне а, една ситуация на мир и демокрация в цялата страна. Благодаря. Благодаря, господин посланник. Сега делегацията от Бангладеш. Бихте ли желали да вземете думата? Давам ви думата, представителя на Бангладеш, но бъдете кратък, ако обичате. Благодаря, госпожо председател, че ми давате думата. От името на, на посолството искам да благодаря на подкомисията по човешки права на Европейския парламент за интереса към този въпрос. Искам да кажа, че правителството на Бангладеш следи развитията в съседната държава а, Мянмар – и е особено разтревожено от загубата на живота на толкова много хора в тази страна. Ние се надявам, че всички тези въпроси ще бъдат разгледани в дух на мир и стабилността а, и положението в щата Рахайн ще се подобри. Макар и Бангладеш да не е подписала конвенцията от 50-та година и протокола от 60-та година, ние никога не сме отказвали подслон и необходимата помощ на хората, а, които изпадат в хуманитарна криза. Не отдавна тези, които се опитаха да прекусят и да влязат в Бангладеш, бяха прияти, даде им се храна под слон. Те обаче бяха мотивирани да си се върнат в родината. Ние се надяваме, че ролята, стабилизиращата роля на правителството на Майнмар ще възстанови доверието и ще помогне на тези хора да се върнат от дома. В тази връзка искаме да ви информираме. Посланника на Майнмар го каза, че не отдавна се проведе заседание между висши служители от външните министерства и бе потвърдено, че правителството ще приема обратно тези хора и гарантира тяхната сигурност. А, и ще бъде спазено тяхното достоинство без а, много забавене. Благодаря. Благодаря. Um, мисля, че слушахме различни гледни точки и се надявам, че различните дейности извършвани от ООН е и от службата за външни дейности ще продължат. И също така ще могат да се осъществяват в сътрудничество с официалните власти. По този начин ще можем да помогнем на хората. В дългосрочен план въпросът е доста сложен Господин посланник, вие казахте, че парламентът заседава. Разбирам, че има един депутат, който е от тази общност. В дългосрочен план всеки, който живее в е, Мянмар, както и навсякъде другаде, трябва да има право на гражданство. Тогава, когато някой има гражданство, той има а, и съответни права. Госпожо Хасан, вие казахте, че сте наясно с това, че предстои лятна вакансия. Това обаче не означава, че ние, вече, че ние няма да отправяме искания. Ние искаме да знаем какво прави ОНЕ на място. Благодаря ви за това, че сте тук. Благодаря ви за участието в тази дискусия по този сериозен проблем. Сега искам да ви кажа, че следващата част от нашето заседание ще премине при закрити врата.